Гласуването ще се състои утре преди обяд. Преминаваме сега към следващата точка от дневния ред. Едноминутни изказвания съгласно член 150 от правилника за дейността на парламента. Господин Моти за една минута. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, днес на 5 май отбелязваме Деня срещу педофилията – и детската порнография. Това е добър повод да се замислим. Добър повод да се замислим върху едно явление, което за съжаление се разпространява днес. Педофилът не е само стария мръсник, който е, оглежда децата в е, парка. Днес става дума за международни структури, които използват съвремени технологии като интернет. Днес малките деца не са в безопасност дори и у дома си. Надявам се, че Европейският съюз ще посвети ден на размисъл върху този важен въпрос. Ето защо съм внесъл писмена декларация. Мисля, че ние се нуждаем от система за бързо предупреждение, за да може европейската полиция да работи в сътрудничество. Така че информацията да може бързо да се обменя в Европа. Надявам се, че колегите ще подпишат тази декларация. Благодаря. Господин Мато Адрова има думата. Благодаря, господин председател. Миналата седмица Европа загуби голяма възможност да стане водеща в астрофизиката. Тя има обсерватория. На базата на доклади, които съвсем не са прозрачни, беше решено големия телескоп да бъде разположен в Чили, а не на Канарските острови. Нямаме нищо против Чили, но трябва да направим така, че нещо, което се създава с европейски пари от европейските институции на стойност повече от милиард, трябва да се базира някъде в Европа, а не другаде. Какво направи съвета? Дали проведе среща с държавите членки преди да се вземе решение къде да е разположен телескопа, дали са защитени достатъчно европейските интереси. Канарските острови и останалата част на Европа счита, че не всичко, което трябваше е направено. Благодаря. Госпожа Сърбро. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, аз предлагам резолюция за забрана на цианида в минното дело. Необходимо е да предприемем всички мерки за защита на работниците и на гражданите при екологична катастрофа. Ако потърсим примери в цял свят за защита на околната среда, защо не е? потърсим възможности да забраним тази, тази вредна а, субстанция. Преди 10 години имаше един инцидент, който беше почти а, втори Чернобил. В гражданите в регион на Румъния бяха сериозно засегнати от тази катастрофа, която се разпространи върху десетки километри. Днес трябва да кажем не на цианида в минното дело. Ние трябва да помогнем на европейските региони да могат да се развиват устойчиво. Сега, господин Бусой. Informațiile foarte îngrijorătoare despre alte state ale Uniunii Europene care au probleme serioase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 iar pe termen mediu i lung efectele unor astfel de măsuri asupra economiei предприятията. В дългосрочен и средносрочен план ефекта от тези мерки не е кой знае колко голям. За съжаление, Европейския съюз не е предприел ефективни мерки ние имаме нужда от по-сериозно сътрудничество между страните, които са предприели различни мерки. Мисля, че е, повишението на данъците няма да даде кой знае какъв резултат. Господин Бочовски не присъства. Господин Ферейро. Благодаря, господин председател. Спекулативните атаки срещу най-слабите економики в еврозоната е нещо ужасно. Използват се средства за спекулации срещу публични а, средства. Имаме монетарна политика, валутна политика но изглежда, че ние сме грешка в ръцете на големия капитал на Европа. Ние работим за либерализирането на пазара, но Европейската Централна банка изглежда а, отваря широко вратата само за капитала и позволява а, големите финансови а, фирми да продължат а, ограбването. Работниците няма да се примирят, те ще продължат борбата в Гърция и другите страни. Ние искаме да поздравим синдикатите за техния кораж. Господин Колан, Колман, за една минута. Благодаря, господин председател. Сега е ясно, че мерките, които се налагат на Гърция за, налаган... за спасяването на еврото, не са нещо, което трябва да приветстваме, защото това е само наказание срещу гръцките граждани за разточителството на техните политици. Ние си спомняме механизма за валутния механизъм не беше особено добре за Великобритания. Искаме да се освободят гърците от оковите на еврото, да се позволи на Гърция да се възстанови, да не се карат гърците да плащат цената на амбицията, която е непостижима за създаването на европейска супердържава. Благодаря, господин Колман. Госпожа Вертман, за една минута. Днес искам да взема думата по темата безопасност на полетите, тема, която през последните седмици ни засегна много и засегна всички ни. Е, човешкият живот е, се подчинява на природните сили и за това аз е, смятам, че когато един външен риск като облакът от пепел е на лице, тогава не трябва да се излага на риск човешкия живот. Аз е, искам да припомня на е, всички вас за е, случаите от 92-82 е, година, когато едва не станаха катастрофи. Тестови полети бяха направени, обаче е, облакът продължава да се разпространява и експертите не могат да определят посоката. Факт е, че хората не трябва да рискуват живота си и е, трябва да бъдат намерени по-добри альтернативи на въздушното движение. Благодаря. Благодаря. За една минута. Благодаря, господин председател. Аз смятам, че разпронителската верига в храните трябва да се подобри. И имаме нужда от единна законодателна рамка на ниво Европейския съюз. Необходимо е търговските взаимоотношения между доставчиците и разпространителите да се подобри. Има добра практика на борба срещу нелоялната конкуренция. Необходимо е да се съкратят сроковете за разплащане. Тези действия трябва да бъдат единни във всички държави членки, имайки предвид съществуващите взаимоотношения между доставчите на едро и, под, и доставчиците на дребно, трябва да предприемем единни действия. Необходи, това е необходимо особено за а, утвърждаване на разумни цени и норми на печалба в хранителния сектор. Господин председател, в парламента често сме говорили за дискриминацията на полското младсенство в Литва – Поляците там не могат да пишат имената си на полски, полските училища се закриват, собствеността не се реституира, само защото собствениците са поляци. Литовската комисия по етика наказа господин Томашевски, както и е, водачът на полското мълцинство, защото двамата тук в Европейския парламент попитаха господин Барозо как стоят нещата с полското мълцинство в Литва. И скандалът продължава. Ръководителят на полският орган за самоуправление преди няколко дни също беше санкционират, защото използваше полски язик за разпространяване на информация. На този скандал трябва да се сложи край. Ние тук се подчиняваме на изискването за спазване на правата на човека. Това беше господин Калиновски. А сега за една минута госпожа Кастикс. Госпожа Кастекс отсъства. Тогава госпожа сами се за една минута. Също а, и госпожа Сависа не присъства. Така че давам думата сега на господин Нуакис. Господин председател, милиони работници днес излязаха на обща стачка срещу мерките наложени от гръцкото правителство. Тези мерки не са нови, те не са времени. Това е част от капитализма, който е в основата на кризата. Става дума за безумното търсене на печалба от страна на капитализма. Ние сме против това. Ние сме за движението на работниците. Ние сме за да съществ... това да съществяват интересите на онези, които произвеждат богатството. Никой не може да спре народа. Нито не, нито бруталността на полицията, нито действията на правителството. Благодаря, госпожа Палиери. Благодаря. Преди няколко часа може да кажа, че въпреки различни статии и отразяването на утвърдени стереотипи. Трябва да признаем, че кризата в Гърция е важен европейски въпрос и комисията пропусна да окаже нужната подкрепа. Сега, след трагичните събития от последните часове, когато трима души загинаха в Атина, в резултат на тежките мерки. Намаляването на кредитния а, рейтинг не беше добра стъпка. Мисля, че е важно депутатите да работят допълнително за сближаване. Това, което се случи преди часове в Гърция, надявам се да не се разпространи и се надявам това да постави началото на създаването на европейска идентичност чрез солидарност и партньорство. Благодаря. За една минута господин Фигурейдо има думата. Госпожа Фигурейдо. Преди няколко дни ние отбелязахме 120-та годишнина на непрекъснатата борба на работниците за техните права, за общество, в който ще има труд без експлоатация. Общество, в което ще се освободи творческия потенциал на хората. 120 години напредък – и разбира се с много превратности, но разбира се постиженията не могат да се отрекат. Днес ние отбелязваме факта, че хората, въпреки репресиите, са успели да вървят напред. Само, че винаги има превратности, винаги и настъпват трагични събития, когато се даде безконтрол, безконтролна възможност на капитала. Ние трябва да зачитаме достоинствата на унези, които работят и създават богатството. Господин Кели, една минута. Искам да привлека вниманието ви върху спешен въпрос ирландец, европейски гражданин, беше застрелян в Боливия преди една година. Повечето смятат, че той беше убит, но все още няма отговор защо е загинал. Единствената официална информация е, че е починал по време на опит за атентат срещу президента на Боливия. Той идва от едно любящо, неполитически ангажирано семейство. Информацията на боливийските власти не може да се счита за достоверна. Аргументите, балистичните данни не са достоверени. Искаме Катрин Аштен да подкрепи усилията за извършването независимо разследване. Надявам се, че това ще бъде подкрепено от ирландските депутати от всички политически партии. Благодаря. Следващият оратор за една минута. Госпожа Гънц. Очевидно тя не е в залата. Господин Вегенин за една минута. е национален проблем България се управлява от некомпетентно но популистко правителство което използва методи характерни за 30-те години на миналия век. показателно е че най популярните политици в момента са министърът на вътрешните работи следван от бившия главен секретар на министерството днес премиер. след изборите стотици представители на опозицията бяха уволнени по политически причини. водещите медии са подложени на натиск. по брутален и показен начин се извършват арести на политици или се повдигат абсурдни обвинения прокурори погазват публично презумпцията за невиновност министри оказват натиск върху съда и раздават присъди от екрана. нов закон позволява издаване на присъда само на база подслушване и показания на анонимен свидетел. готви се създаване на извънреден трибунал наричан официално специализиран съд. насажда се страх. години наред от българя се искаха повече усилия в борбата с престъпността. днес усилията са налице но борбата с престъпността прелива в борба с демокрацията европейският парламент е чувствителен към погазването на демокрацията свободата и човешките права по света трябва да бъде такъв и когато това се случва в страни членки. благодаря ви. Господин господин председател, колеги, Безработицата, дефицита в бюджета означават големи предизвикателства за държавите членки на Европейския съюз и въобще за всички европейски държави. Но аз искам да насоча вниманието ви към още един проблем, а именно корупцията в Средна и Източна Европа и в частност в Унгария е много широко разпространена. Това доведе до там, че се поема голяма вина. Напускащото социалистическо правителство остави страната в плачевно положение. Няма нито една обществена поръчка, която да не е свързана с корупция. Било поръчка за изграждане на мост, магистрала и така нататък. Новото унгарско правителство си е поставило за цел да бъде А, изключително активно в борбата с корупцията. Моята партия Йобик също желае да даде своя принос за това. Сега давам думата на господин Мерски. Благодаря, господин председател. Европа отбелязва Лафен СС е ветерани Стайга Аркароген Париго победата над фашизма. Но имаше манифестация през последните 20 години ние не можем сякаш да спрем тази вълна. Европа се държи, сякаш нищо не се е случило. Повече от 150 хиляди руснаци и украинци, белоруси бяха убити и въпреки това в Латвия те се считат за герои. Това е престъпление. Благодаря ви. Благодаря, господин Мирски. Госпожа Винкли за една минута. Уважаеми колеги, историята показва, че кризите могат да доведат до прогрес, защото под натиск нови идеи могат да възникват, нови механизми, които могат да доведат до преодоляване на грешките, довели до кризата. Ако искаме Европейския съюз да остане важен евро... световен фактор, европейски е, валутен фонд, Европейска кредитна агенция трябва да бъдат е, създадени. Необходимо е това да бъде направено, ако искаме да защитим дългосрочните ни интереси, защото и в бъдеще могат да възникнат е, кризи. Общата валутна политика са краягален камък на нашата економика, създаването на Европейски валутен фонд и на кредитна агенция могат да доведат до по-добро разбиране на европейската економика. Двете възможности трябва сериозно да се обмислят и мисля, че положително решение би било мъдрото решение. Благодаря ви. Сега за една минута Господин Критон. Господин председател, ние установяваме много голямо нарастване на екстремистските течения. След последните избори виждаме, че много хора се насочват към тях и те са против Европа, против националните младсиства. По този начин ние не можем да създадем обединена Европа. И аз наистина искам да протестирам срещу всички, които прилагат тези мерки спрямо чужденци. Един френски телевизионен канал – обижда редовно румънското население и има някои телевизионни канали, които имат мото «Не искаме румънци при нас». Аз искам да подканя компетентните органи да направят необходимото срещу това опасно явление. Господин Арсенис. Бих е, желал да изразя своите съболезнования към семействата на загиналите днес в Атина. Но това, за което ще говоря сега, са промените в климата. 35 представители на различни страни се срещнаха в Боливия. Ние трябва да се подготвим за среща на върха в Мексико и да осигурим приемането на задължителни цели за емисиите. Не можем да отлагаме повече. 30% намаляване на CO2 емисиите трябва да бъде нашата цел. Трябва да ускорим консултациите, да намалим емисиите след срещата в Канкун. Не можем да отлагаме повече. Европейският парламент може да направи повече. 30% намаление до 2020 е нещо, което вече е решено. Трябва да покажем пътя на останалите страни трябва да се целим към 50% намаление в собствените ни страни. Мисля, че можем да намалим нашите емисии тук в Европа. Благодаря. Следващият оратор. Госпожа Кьостингер, Европейският парламент е, освободи в доста случаи е, фактори от отговорност. Грешката обаче е над 50% и това е над границата на толерантност. Само в сферата на кохезионните понсове има много да се желая още, защото тук в бъдеще трябва да се направи много. Особено трябва да се подчертае селското стопанство и природните ресурси. Тук квотата на грешки беше по 2%. В тази връзка искам обаче да посоча и предприсъединителните помощи, цитирани при освобождаването от отговорност, увеличаването на средствата за Турция е един от измерваемите критерии. Не може без установени показатели европейски пари да се дават на трети държави. Необходим е директен контрол на плащанията и освояването на средствата, за да могат те наистина да водят до желаната цел. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Маурай. Благодаря, господин председател. Член 11 от Конвенцията за правата на човека сочи, че трябва да се гарантират правата на формиране на свободни профсъюзи. Миналата седмица един унгарски военен съд из... произнесе присъда срещу Юди Цима. Той е председател на синдикат, който обединява около 10 000 полицаи като юрист е, или като не юрист, е, всеки би могъл да каже, че един синдикат трябва да защитава интересите на своите членове. Това е първостепенната му задача. Аз искам да подчертая обаче, че това стана не в Бананова република, в държава членка на Европейския съюз. Ние много говорим също и тук в парламента, че трябва да спазваме договора от Лисабон и че трябва да направим по-ефективна правната закрила в Европейския съюз. Така че случаят с Юдит Сима е прецедент и ние трябва отново да подчертаем, че трябва да се борим за това тази смела жена отново да поеме функциите си. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Штайнбрък. Отсъства господин Гирек получава думата. Благодаря, господин председател. В Полша всъщност има търговия с хора и това се прави под определен претекст. В Полша има някои изненадващи явления като например продажба на недвижими имоти заедно с наемателите. Това обикновено са възрастни е, хора, които не са имали право на предпочтително изкупуване. Наемите се увеличават и често хората остават на улицата. Трябва да се спазват основните права и е, за тази цел са ни необходими правни инструменти, за да не се получават такива скандали повече в Польша. Наемателите трябва да бъдат по-добре защитени. Необходима ни е и помощ от държавата за пострадалите от подобни процедури. С това господин Стоянов е за да изобличе една несправедливост. Колеги, нека да не се заблуждаваме, че обикновените гърци нямат вина в това, което се случи в Гърция. Това, което се случи и финансовата криза там, е заради 14-та, 14-та, 15-та, 16-та заплата и пенсии и привилегии, каквито не съществуват никъде другаде в Европейския съюз. Те са непознати. В продължение на 10 години Гърция е лъгала Европейската централна банка за своето състояние. И сега в момента за това, за тези лъжи, за тази заблуда, европейските лидери гласуваха на Гърция 110 милиарда награда. В същото време финансови отличници като България, като Естония ще бъдат наказани за това, което се случи тази криза и тяхното влизане в еврозоната най-вероятно ще бъде отложено. Това е двоен стандарт, който не е достоен нито за еврозоната, нито за Европейския съюз. Справедливо е виновниците да бъдат наказвани и лидерите на еврозоната трябва да поканят гърция тя да напусне еврозоната. благодаря за вниманието. Благодаря. Сега преминаваме към след